Предлагаме двоен стандарт. Господин председател, мисля, че с това отговорих на последния въпрос. Не искам да отнемам много време с заключителните си думи. По-скоро ще наблегна на това, че няма време. Задачите пред нас за последните, за следващите пет години са неотложни. И ако не успеем да протегнем ръка към хората, в чието име работим, а това са европейските граждани, ако не ги убедим, то тогава поставяме под въпрос целият европейски проект. Ние трябва да стигнем до тези, които казваме, че представляваме. Европейския проект са хората. Европа беше създадена от хората. И Европа е нещо чудесно. Мисля, че наистина това е най-успешният проект в човешката история. Когато казвам, че Европа е създадена от хората, тук имам предвид и мъжете и жените. Английският език ми налага да говоря повече за мъжете, но това е чисто езиково, иначе жена ми все ми се подиграва когато говоря така, както и да е. Успехът на европейската интеграция е всъщност толкова голям, че ние забравихме колко голяма е опасността, ако не опазим постигнатото. През последните няколко години обаче бяхме изправени пред огромни предизвикателства – Европейския проект премина през най-лошата економическа криза от 30-те години насам. Освен това, ние се изправихме пред заплахите на утранационализма Русия, арабския свят. И за първи път в европейската история след Втората световна война родителите се притесняват, че техните деца ще живеят по-зле от самите тях. При такива предизвикателства не може да се даде отговор само на националното ниво, но разбира се, нашия мандат е възложен от европейските граждани и трябва да доказваме, че работим за тяхното благо познати, запознати сте с техническото описание на моя ресор, но за мен най-важното е наистина добрия резултат за европейските граждани. Трябва наистина да сме близо до избирателите, до нашия суверен. Континентът ни ще има добро бъдеще, ако наистина зачитаме правата на човека, разнообразието, принципите, в които вярват хората. Но ако не променим нашата работна култура, ако не се преорганизираме през следващите няколко години, то институциите на Европейския съюз може да са съвършени, но те ще бъдат абсолютно безполезни. Това никога няма да се случи, разбира се, защото Европа има едно качество и то е капацитета за приспособяване към различните обстоятелства. Аз съм сигурен, че ще го направим и ще можем да кажем на децата си един ден, този континент ще бъде по-добър, когато си отидем от този свят. Благодаря. Благодаря. Благодаря, дами и господа. Благодаря, господин Тимерманс. Благодаря за това, че спазихте времето за изказване. Сега за оценката. Искам да кажа, че колегите от председателския съвет трябва да се съберат отново в 6 часа днес. Президент.